Bună dimineața! Bună dimineața! Declar ședința Comisiei PETI deschisă. Добър ден, добре дошли на заседанието на нашата комисия. Председателката се извинява, тъй като не може да присъства тази сутрин. Искам да ви уведомя, че делегация на Комисията по петициите на Австрийския парламент ще участва малко по-късно в нашата работа с госпожа Суни и с други членове на нашата комисия. Изменения в дневния ред. 15-та точка отпада по искане на вносителят на петицията. Ще бъде заместена с ще бъде разгледана на 14 или 28 ноември след съновище на комисията Юрия. Ако няма възражения, сметам дневния ред за прият. Осма точка, петиция 385 от 2011 година, която се отнася а, а, до а, а, внесена от господя Макманус. 13 точка, а това е петиция 88 от 2011 година. 14 точка 1347 петиция от 2011 година по отношение на достъпа до информация и във връзка с ареста на нейния баща и екзекутирането по време на гражданската война в Испания – 16-та петиция, 1032 от 2010 година по отношение на дискриминацията спрямо ученици, завършили европейските училища при приемането им в Испанските университети. Петицията е внесена от господин Мануел Артемир. 17-та петиция, 1097 от 2011, внесена от името на Федерацията на европейските държавни работници, подкрепена от служители, подкрепена от 60 подписа. Тя е внесена от господин Адер Яндерхан, 18-та петиция 1031 от 2010 по отношение на дискриминацията спрямо европейски граждани, които не са френски граждани, по отношение на таксите за обучение, определени от Агенцията за обучение по френски език в чужбина. Тази петиция ще бъде внесена от госпожа Каролин Муенс. 20-та петиция, 76-та петиция от 2012, внесена от господин Анстин. Той няма да може да присъства, но от него име ще бъде внесено от друг. Тя се отнася относно а, а, достъпът а, до документи в а, Италия. След това ще имаме заседание на координаторите от половина. Ако нямате възражения, минаваме към втора точка от дневния род. Смятаме протоколите за заседанията от 19 и 20 септември тази година за приятие, ако няма възражения. Такива изглежда, че няма. А, а сега, относно списъкът за допустимостта на петициите е раздаден а, и ако има забележки, те и, и като, тъй като няма такива забележки, смятаме тази препоръка за приета. Сега четвърта точка разни. Ако има а, депутати, които искат да повдигнат а, нещо по въпрос точка разни, приканвам и да го направят. Няма такива и в такъв случай минаваме към а, точките от дневния ред а сега а, ще разглеждаме а, въпроси за защитата на околната среда. Комисията за околната среда е компетентната комисия и нашата комисия е подготвила становище. Нашия докладчик е господин Чичестър. Сега бих искала да поканя господин Чичестър да вземе думата, за да ви представи темата. Давам му думата без по-нататъчно забавяне. Благодаря ви, госпожо председател. Не мога да обещая, че ще бъда толкова бърз и енергичен като вас, но ще се постарая. Бих искал да предложа на колегите това проектостановище. Постарахме се да постигнем баланс в много области, но най-важното е точка първа, в която отразяваме редица петиции, които получихме във връзка с проблеми, свързани с опазване на околната среда. Това е отправната ни точка. И разбира се, ние полагаме максимални усилия да подкрепим тези вносители на петициите, когато виждаме, че те имат основателни причини да са загрижени. Както някои колеги знаят, ние призоваваме държавите да бъдат максимално открити и да са готови за сътрудничество. С това ние намекваме, че някои държави членки не сътрудничат достатъчно в тази област. Както казах, искаме да постигнем баланса между потребностите на една развив... добре развита економика и необходимостта от опазване на околната среда, както също така искаме местните общности да могат да направят така, защото техния глас да бъде чут по въпросите на опазване на околната среда, пряко засягащи техните общности. За това ще кажа, че ние смятаме, че гражданите в държавите членки са най- важните, до които трябва да се допитаме за това, какво е важно за техните общности. Трябва да се допитваме до тях и да спазваме принципа за субсидиарност винаги, когато е възможно. Не трябва да се допуска това националното законодателство да надхвърля изискванията на европейското законодателство, поне в Поединеното кралство, правителството и най-вече законодателите – са много ентусиазирани да добавят нови законодателни мерки в допълнение към европейските законодателни мерки. Тези мерки не са особено популярни и, между другото, накърняват имиджа на Европейския съюз. Нека да отчитаме, че подобни действия могат да създадат съпротива срещу мерките за опазване на околна среда и законодателството, което се приема на европейско ниво. Затова трябва да сме много предпазливи, когато решим да надхвърляме изискванията на директивите на Европейския съюз, когато разработваме и прилагаме екологично законодателство. Точка пета. Предполагам, че тя ще предизвика доста въпроси. Искам да не се спирам за нея. Вместо това ще спра на точка 6, която призоваваме за високи нива на прозрачност, за да могат хората да знаят към какво призовава законодателството за околната среда. И това е важно за постигане на съгласието и одобрението на гражданите, нещо, което ще помогне да се реализират политиките в областта на околната среда. Приветстваме оценките за въздействие в околната среда, но също така призоваваме да се постигне баланс, отново, баланс между економическите цели и целите на опазването на околната среда. И накрая призоваваме Европейската комисия настоятелно да намери по-добър начин за съчетаване на своите политики за опазване на околната среда с обща политика в областта на рибарството и общата селско-стопанска политика. Тоест, думи прости, ние казваме, че тези две политики, и ОСП, и ОПАМ, които да бъдат по-добре съчетани с политиката за опазване на околната среда, нещо, което ще е благоприятно за флората и фауната, включително и рибните запаси. И накрая ние призоваваме държавите членки да прилагат законодателството на Европейския съюз в областта на опазването на околната среда по най-ясния, най-простия и най-лесния за ползване начин. Така че това са нашите предложения. И аз предлагам да ги насочим към нашите приятели от Комисията по опазване на околната среда. Разбира се, друг е въпроса, доколко те ще приветстват тези наши препоръки. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Чичестер. А сега господин Жан-Франсуа преклет от е, името на е, Генерална дирекция околна среда на Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател, благодаря на докладчикът е, за неговият доклад, за проектостановището. Напълно съм съгласен с забележките във връзка с първи абзац. Получихме много петиции, много оплаквания. И разбира се, заедно с биоразнообразието и а, това е един от най-важните ни приоритети. Целта ни е да улесним прилагането от страните членки. Проблемът е, че много пъти се търсят решения на ниво страни членки и тези подателите на вносителите на петициите не могат да намерят подобни решения, тогава се обръщат към нас. Затова е необходимо да се предостави повече информация, да знаят хората правата си по отношение на околната среда, а също така е необходим механизъм за а, реагиране, а, механизъм а, за достъп, по-добър достъп до правосъдие. Разбира се, това, което се отнася до свръхстарателното прилагане на директивите, и а, интеграцията също е важно. Трябва да включиме местните общности и тук голяма роля ще изиграе комитетът на регионите. Това са въпроси, които трябва да разгледаме и в Европейската комисия, и в страните членки, как по-добре да включим местните органи в регионите, как да включиме поразумения за партньорство с тях. Благодаря за проектостановището. Благодаря и аз, казва председателката. И като имаме предвид фактът, че е, това е първото разискване по този текст, ще дам думата на колегите, които биха искали да участват. Госпожа Окен. Не аз, но Андрин Пелие е тази, която е отговорна. Но тъй като ние не сме обичайна комисия, тя в момента трябва да присъства на заседание друга комисия. Нашата комисия специално много страда от всичко това. Така, искам да кажа към господин Чечестер, аз съм съгласна с точки 1, 6 и 8. И когато разглеждам другите точки, аз се замислям за вашите думи за баланса. Когато прочетох вашия текст, аз лично бих казала, че зелените трябва да са унеси, които трябва да се произнасят по всички въпроси. Извинете, Greenpeace са унеси, които трябва да се произнесат и да имат последната дума за, по всички въпроси. В съответствие с вас, ние няма да имаме изобщо нужда от европейско законодателство за опазване на околната среда. Всичко може да се решава изцяло на местно ниво, според вас, и от местните общности. Обаче бях много доволна да прочета текста за общата селскостопанска политика и общата политика в областта на рибарството. Но ако координацията означава да оставим всичко на местните общности, нищо няма да постигнем. В момента в е, Дания имаме много сериозни проблеми, защото селскостопанските производители изобщо не се вълнуват от е, това, че в Дания има опустиняване и това е защото датските селскостопански производители смятат, че те са унези, които най-добре знаят как да опазват околната среда. Точно за това сме в една трагична ситуация в момента в Дания. И не смятам, че нашата комисия трябва да отправи това послание до петиционерите, да им кажем – млъкнете и оставете всичко на местните общности, на местните селскостопански производители, рибарите и нататък. Защото знам, че когато към нас се обръщат носителите на петициите, призовават Европейският съюз да направи нещо, за да се осигури здравословна околна среда. И знам, че вие полагате максимални усилия и високо оценявам вашите усилия. Vă mulțumesc, doamna Aucan. Domnule, iar aveți cuvântul. Господин Яр има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Ще се изказвам от името на нашия докладчик който за съжаление не можа да присъства днес. Първо съм съгласен с доклада и съм съгласен с това, че той е добър. И за разлика от госпожа Окен, аз лично имам друго мнение. Например, аз съм много доволен от точка четвърта, която подчертава от една страна това, че ние имаме нужда от законодателство на ниво на Европейския съюз, но че няма особен смисъл, ако държавите членки налагат допълнителни изисквания, защото това може да изкривява конкуренцията и да влияе неблагоприятно върху гражданите, защото околната среда не, не признава националните граници. И за това, ако в една страна се прилага едно законодателство, в друга страна съседна на не се прилага друго законодателство, това не е чак толкова добра идея. За това приветствам идеята за единни стандарти, на нивото на Европейския съюз и обхващащи целия Европейски съюз. Аз мятам, че това становище е много важно и смятам, че може да издигнем лозунга повече и по-добра информация. Много от петициите, които сега получаваме, нямаше да бъдат внесени от гражданите, ако този принцип, ако това мото би се прилагало. Що се отнася до местното ниво и държавите членки, то трябва да имаме по-добър поток от информация между всички тези образования, включително и държавите членки. Трябва да имаме повече и по-добра информация и тя трябва да се обменя. Моята група иска да посочи следните аспекти. Първо, искаме да се включи нещо, за обмена на информация и факта, че имаме нужда от по-добър обмен на информация между държавите членки. Много често наблюдавам това в отношенията между Германия и Чешката република. Има недостатъци от двете страни. Не искам да обвинявам едната или другата, но много често няма достатъчно прозрачност или изобщо няма прозрачност, няма информация на официално ниво и няма официален обмен на информация. Мисля си, че е необходимо да се осигури по-добър, по-ефективен обмен на информация. Това ще създаде повече доверие, особено на общинско и регионално ниво. Няма нужда винаги да разчитаме само на столиците, те да общуват помежду си, защото много често те са по-далеч от проблемите, отколкото са регионалните и общинските органи за управление. Затова искам изрично да се каже, че следва да се подобри обмен на информация. Също така нас ни изненадва това, че Европейската комисия, искаме да зададем този въпрос на комисията, че комисията изпраща отговор на държавите членки и след това представя този отговор на заседание на комисията. Но много често ние се срещаме с избрани представители на органите за регионално управление и те ни казват, ама ние получихме нещо по-различно от Европейската комисия и имахме една петиция и зададохме въпрос към Европейската комисия и след това влязохме в контакт с чешките компетентни органи, които отговаряха за този проблем и те дори изобщо не знаеха, че комисията е изпратила отговор. Мисля, че проблемът е, че Европейската комисия изпраща своите отговори на националните компетентни органи и там има някакъв човек, който е, съответно отговаря на Европейската комисия. Но това не е добър начин за работа. Ако държавата членка задава въпрос на Европейската комисия, то компетентните органи, които работят за това, на всички нива на управление трябва да участват. За това смята, че трябва да помолим държавите членки да гарантира това, че тази информация наистина и искането за информация наистина отиват към заинтересованите към компетентни органи, а не до някой чиновник на национално ниво, който е бил назначен да отговаря на въпросите на Европейската комисия. И който най-вероятно просто изважда някаква информация от компютъра и изпраща тази информация отново на Европейската комисия. По точка 5 мисля, че тук нещата не са много ясни. Разбирам първата част, то признава, че това не може да бъде направено без въздействие в околната среда, но накрая, когато се казва призовава за възстановяването, по-доброто проектиране на ландшафта, може би докладчикът би могъл да обясни по-добре какво искал да каже. Може би тук има някакъв проблем с писмения превод. Наистина това, което чета в немския текст, не е съвсем ясно. И за да обобщя, съгласен съм на 99% с доклада. Ние ще внесем едно-две изменения. Смятаме, че докладът е важен, защото наистина и искам още веднъж да кажа, че на различни нива има твърде малко прозрачност и твърде малко информация. Господин Бощинаро. Дисниш коледж. Авизол... Благодаря, госпожа председател. Сега, о, не, искам да спомена нещо, което ми се струва важно, тъй като се сблъскваме с тези проблеми ежедневно в нашата работа. Най-напред установяваме, че имаме нужда от уеднаквено тълкуване на всички норми и всички правила, които съществуват в момента. Защото в момента съществуват възможности за противоречиво тълкуване на нормите и правилата не само в разделните страни членки, но и на различно равнище на взимане на решения. Трябва да има уеднаквен подход от страните членки, когато става дума за екологични проекти, които са трансгранични. Именно при тези трансгранични проекти е необходимо абсолютно стандартно еднакво тълкуване – и тъй като в момента се подготвя директива за околната среда, в нея трябва много ясно да се уточнат основните, най- основополагащи елементи и механизмите, които трябва да бъдат прияти от всички, за да има еднакво тълкуване, особено когато възникват противоречия. Второ, сроковете за реагиране, сроковете за прилагане – те трябва да бъдат еднакви за всички. Например, примерно разширяването на летището в Виена, по който има внесена петиция. Необходимо е да се преодолее мисленето, съгласно което някои страни или пък региони като че ли са предпочитана цел на комисията. А, примерно за някои крайбрежни райони. Не, не, не бива някой да, да, използва, да се използва механизма на внасяне на петиции за посочване с пръста на този или онзи. И през две, от 2014 нататък, когато бъде приета новата финансова рамка, ще имаме нов мандат на парламента, нов състав на комисията и не е необходимо те да имат една истинска европейска система за наблюдение и оценка на това, което се прави. Трябва да извлечем необходимите пулки от свършеното до сега. И нашата група ще внесе своите изменения в тази насока. Но сега, сега искам да ви благодаря за свършената работа. Председателката благодаря. Сега давам думата на господин Брекланд, представител на Европейската комисия, ако има да добави нещо. В такъв случай, след като той няма какво да каже, ставам пак думата на господин Чичестър. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искал да благодаря на Европейската комисия и на колегите за полезните конструктивни бележки. Трябва да призная, че аз бих се огрижил много, ако госпожа Олкен би била доволна от моя текст, но съм благодарен за нейните добри и снисходителни думи. Обаче смятам, че може би тя има малко погрешно впечатление. Не се опитвам да заобиколя общностното законодателство. Но искам да посоча много ясно, че е важно местните общности да приемат това, което се прави там да имат усещането, че те имат какво да кажат и са чути, когато се приема и се прилага европейското законодателство и законодателството като цяло. Смятам, че тези две цели не са несъвместими. И аз самия не казах, че аз съм балансиран. Аз казах, че искахме да постигнем баланса между економическите потребности и потребностите за опазване на околната среда. Особено това е важно сега, при сегашната економическа ситуация. Благодаря на господин Яр за направените от вас бележки. Искам да кажа, че ги привесвам повече, отколкото бележките на госпожа Аукен. Yes. Uh, and um, I like your, um, uh, your Особено ми хареса вашето заглавие или вашето мото повече доверие чрез повече информация – но тъй като това е становище, не можем да изберем заглавие. Но мисля, че това, което вие казахте за необходимостта от по-добър обмен на информация между държавите членки е нещо много важно. И аз очаквам от вас изменения, които ще допълнят текста на становището с това, за което вие говорихте. Сега вие зададохте въпрос за точка 5. Точка 5 служи за това да ни напомни, че имаме нужда от много разнообразни източници на енергия и че трябва да разработваме нови и да въвеждаме нови мощности при положение, че старите електроцентрали ще трябва да се извеждат от експлоатация, било те работещи с въглища или атомни електроцентрали или ВЕЦ. И новите мощности, например, работещи с енергията на вятъра или енергията на слънцето, и също така и новите атомни електроцентрали или нашия добър приятел шистовия газ. Всичките имат своето въздействие върху околната среда. За това призоваваме Европейския съюз и държавите членки да обмислят доброто проектиране на ландшафта, т.е. да възстановят ландшафта, за да бъде той такъв, какъвто е бил преди да бъдат построени съответните мощности за производство на енергия. Тоест, да могат обектите да се върнат отново към състоянието на зелена поляна. Това беше моята идея. Благодаря на господин Бощинаро за това, което той каза, за общите стандарти за тълкуване на правните норми и очаквам вашето изменение по този въпрос. Така че благодаря ви на всички. Госпожо председател, напомням, че на 13 ти следващата седмица изтича крайния срок за внасяне на измененията, така че с нетърпение очаквам да получи изменят на колегите. Много ви благодаря. Наука на вицко Госпожа Алкен, имате думата. Смятам, че когато вие призовавате към баланс между околната среда и економиката, трябва да очи. И това показва точно колко сте късоглед, когато става дума за економиката. Тъй като имам пет внуци, аз имам по-дългосрочни виждания за околната среда. Защото аз искам и моите внуци, и техните внуци да имат възможност да имат и добре работеща економика и добра околна среда. Благодаря ви. Domnule Яра, aveți cuvântul. Господин Яра има думата. Да, благодаря ви. Докладчикът се стреми да постигне баланс и аз мисля, че ние и бъдещите поколения имаме право и на двете неща, и на добра околна среда, но и на економическо развитие и процъфтяване. И стремежа да се четаят и двете е наша отговорност. Смятам, че Европейският съюз има водеща роля в света в това отношение. Мисля си, че също така би било погрешно да кажем, че няма противоречие. Ние трябва да осъзнаем, че ще има такива противоречия, но смятам, че становището е балансиран. Нашата задача е да изпълним това, което вече е заложено в законодателството и да гарантираме това, че имаме единно европейско законодателство, което вече за всички държави членки. И Смятам, че тона трябва да се задава от Брюксел, що се отнася до екологичното законодателство. Мисля, че в Германия вече стана добър тон, че в момента, в който се приеме европейско законодателство, веднага да се добавят към него нови и нови изисквания на национално ниво. И европейските граждани не винаги са доволни от това и освен това, когато става дума за трансгранични проблеми, точно те изникват поради различия в националните законодателства. Няма смисъл, когато една държава прави нещо на единия бряг на реката, а друга държава на другия, на отсрещния бряг на реката прави нещо абсолютно различно, защото те имат различни законодателства в областта на околната среда. Ние не сме за това винаги да се действа по този начин. Също така, трябва да отчитаме и че нашите колеги от Комисията по околна среда искат същото. Ако законодателството наистина работи на европейско ниво, ние ще имаме много по-малко петиции. Това ще улесни нашата работа, защото много често получаваме петиции, защото няма достатъчно добър обмен на информация на различни нива. Искам изрично да подкрепя доклада. Господин Чечестър има думата. Не съм особено доволен от всички тези прикази за късогледство. Да, аз съм късоглед и смятам, че ви извършвате дискриминация срещу мен и че това е много несправедливо. Но сега вече сериозно. Имам деца. Все още нямаме внуци, но и съпругата ми аз очакваме търпеливо много търпеливо. Дори аз съм още по-търпелив от съпругата ми, що се отнася до чакането на внуци. И искам сериозно да кажа. Не дейте да смятате, че вие имате монополно право да се произнасяте по това какво е важно за бъдещите поколения. Всички ние сме загрижени за нашите деца и за внуците им, и за техните деца, и за техните внуци. Просто ние възприемаме различни позиции и различни начини за това как да гарантираме това бъдеще. И нека да съгласим спокойно върху това, че тези различия между нас съществуват. Благодаря ви. Няма микрофон. Doresc să vă reamintesc și eu că termenul limită pentru depunere... Аз пък искам да ви напомня, че срокът за внасяне на изменение е 13 ноември и ще разглеждаме измененията и ще гласуваме на 3 декември. А сега ще обсъждаме специалния доклад на Европейския омбудсман във връзка с запитване по жалба 2591 от 2010 срещу Европейската комисия по отношение на разширяването на летище Виена. Докладчик е госпожа Алкен. За да обсъдим този въпрос, тук е присъства делегация от Комисията по петициите на австрийският парламент, госпожа Акнер. Но тази делегация ще дойде малко по-късно. Затова предполагам да започнем обсъждането с изказването на госпожа Алкен. Ще говоря на датски. Първо има няколко неща, свързани с самия доклад. Откакто проведохме първия си дебат, имахме няколко срещи, имах самостоятелни срещи, които аз организирах с представители на австрийските органи. Но това действителност не е казус свързан с австрийските власти, а по-скоро с, свързан с взаимодействието между комисията и омбудсмана. Това, което се случи в Австрия, че когато се направи разширението на Виенското летище, те трябвало да оценят общия ефект от първото разширение. Сега сме в много по-добро положение в Астрия, отколкото бяхме първоначално. Имахме срещи с комисията и с омбудсмана. И искам да спомена двете точки е, от моя доклад, които са свързани именно с това. Става въпрос за буква I, английско, където се подчертава колко важно е държавите членки да вземат всичко това предвид и то своевременно. Става въпрос за буквата в преамбюла. Тоест, не може да се забрави оценката на въздействието върху околната среда. Ако това се направи, след това попадаш в много трудна ситуация. целият въпрос възниква за провеждане на оценка на въздействието върху околната среда след извършване на самото строителство. Мисля, че наистина е много неправилно комисията да даде такова разрешение за възприемане на тези мерки едва след строителството, защото такъв последващ анализ и оценка на въздействието е нещо като аутопсия на вече умрял труп, на, на труп, който е пред нас. За мен лично интересна е точка 10. Става въпрос за срещата на омбудсмана. Става въпрос за правната страна на въпроса. От правна страна наистина е правилен аргумент. Държавата членка трябва да осигури, защото се извършва независима оценка на въздействието върху околната среда. Въпросът е, че Министерството на транспорта в Австрия е извършило хем издаването на разрешителни, хем оценката на въздействието върху околната среда, което прави самата оценка зависима, т.е. тя не е независима. И комисията всъщност казва, че от е, правомощията на самата държава членка е да реши как да прилага тези правила. Това обаче е една сива зона, неясна зона от правна гледна точка. Е, в нашето европейско законодателство има общи правила, с които трябва да се съобразяваме. Става въпрос за а, устава за доброто администриране и така нататък и така нататък. Едно от нещата, посочени в тези документи е, че трябва да има безпристрастност при провеждането на подобни оценки. И смятам, че в Австрия просто има липса на а, въображение. Просто никой не се е сетил да а, попита Министерството в Австрия за това, кое трябва да проведе тази оценка. Министерството на транспорта трябвало да се оцени дали е поступило така, както е приемливо за Министерството на околната среда. Има известна критика към комисията, че самата тя не е открила този проблем и не го е посочила. Така че искам да помоля австрийците за бъдеще да бъдат малко по-изобретателни, малко с повече въображение, за да вземат предвид притесненията на своите граждани. За това сме добавили тази точка с критики към комисията. Също така подкрепяме омбудсмана в изразената от него критика към комисията. Искам да заключа със следното. След всички заседания, срещи с комисията включително, моето усещане е, че се движи в правилната посока, няма причина в момента да се обезкуражаваме. Според мен всички признаци са в посока, че комисията ще ни предостави малко по-добри инструменти. Тук искам конкретно да се позова на директивата за ОВОз, която е една от най-важните ни директиви, когато трябва да проследяваме изпълнението на законодателството в областта на околната среда. Именно тук трябва да се приложи принципа на доброто администриране. Чите граждани да усещат, че не ги мамим по някакъв начин по въпросите, свързани с околната среда. Наистина ни е необходима прозрачност и възможността да използваме правни инструменти и самите граждани да се възползват от тези инструменти. Също така конвенцията от Архос за включване на гражданите, гражданските права, това трябва също да бъде изключително ясно и да бъде прилагано от сега нататък. Не бива да се стига до ситуации на извършване на ОВОз след строителството. Ако се стигне до там, поне нещата да не са безкрайно загубени и да не може наистина да се осъществи такава оценка. Тентантului комисии, домнул Брейк. Благодаря, госпожи Алкен. А сега давам думата на представителя на Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. Искам да използвам една дума, която използвах и за предишната точка от дневния ред, а именно баланс. Ние не сме съгласни конкретно с точка М. Това е и основата за нашата дискусия. Омбудсмана се е изказал подобно на вас. Комисията искате да бъде по новаторска, да има повече въображение и по-творчески да подхожда към нещата. По пета точка искам да кажа, че продължаваме да твърдим, че нашето въображение е ограничено от това, което закона казва по това време. За това, това е и нашата гледна точка. Вие можете, разбира се, да не сте съгласни с нас, ние трябваше да се произнесем по правните норми и по конфликта на интереси. Сега дали можем да проявим повече въображение, това е свързано с преразглеждането на директивата за ОВОз. В петък имаше предложение да се прави подаване на повече въпроси за въвеждане на мониторингови системи по отношение на такива последващи увоси и се надявам, че вашата комисия ще играе важна роля в анализа на преразглеждането на директивата за увоз. Наистина, както вие споменахте, в точка 8 ще подобрим работните си методи вътрешно, за да можем да се справим с изискването на омбудсмана и ще направим промени в начина по който комуникираме с омбудсмана и с носителите на петициите. Тоест, наистина, заключението ми е, че приветстваме този балансиран доклад. Domnule Мартинес Мартинес, aveți cuvântul. Господин Мартинес има думата. Благодаря, госпожо председател. Истината е, че аз много се интересувам от доклада на госпожа Алкен, който според мен изглежда много добре изработен. Смятам, че това е наистина интересен документ, който може да бъде полезен в този случай, но и в други случаи. Смятам, че въпроса за летището действително е оставен на страна и това, което в момента обсъждаме е как да подобрим начина по който нещата се случват в междуинституционалните взаимоотношения, защото става въпрос за отношенията между комисията, между парламентарната комисия по петиции и омбудсмана. Но, според мен, трябва да ползваме този документ и за други сходни случаи. Не искам да поставяме на страна факта, че госпожа Алкен говори за австрийските власти и поставя под въпрос въображението на тези власти. Смятам, че до сега в нашата комисия сме обсъждали въпроса за въображението, но няма нищо лошо. Това може да е свързано обаче и с финансови дискусии. Вие може да си тълкувате понятието въображение както си искате, но важното в момента е тълкованието. Как да изтълкуваме какво означава лошо управление. Въпросът е кой ще изтълкува дали това е лошо управление или не. Сега госпожа Алкен подсказва ли ни тук, че има лошо управление или не? А, ние имаме право да се обръщаме към независими институции, а пък самите власти от една или друга страна са в състояние да тълкуват дали нещо представлява лошо управление или не. Смятам, че дефиницията на лошо управление е доста мъглява. В различните документи няма точно ясно определение. Може би това е така, защото това понятие не подлежи на определене. Лошото управление не винаги е обект на добро тълкование от онези, които могат да се окажат жертви на такова лошо управление. Във всеки случай, ми се струва, че нашия дебат трябва да се съсредоточи върху това, как да се определи, на какъв етап да се даде определение на лошото управление. Тоест, необходимо е да дадем такава дефиниция в всеки един случай, в който това се случва. Тоест, винаги ще е невъзможно да дадем бланкетно определение. Винаги трябва да определяме дали в конкретния случай става въпрос за лошо управление или не. Искам да поздравя госпожа Алкен, защото нейният доклад изглежда добре балансиран и освен това дава някои много полезни идеи и информация, които можем да използваме и за в бъдеще, когато имам притеснения между институциите – и конкретно по отношение на ролята на нашата парламентарна комисия. Освен това, искам да изразя своето удовлетворение, защото отговора, който дава нашата парламентарна комисия, е а, един умерен, а, разумен отговор и това е начина по който може да процедираме по-нататък. Понякога не мога да спра да мисля или даже да се притеснявам и да се срамувам понякога за моментите, когато нашата комисия разглежда неща, но не стига до никъде. Мисля, че в този случай можем да бъдем удовлетворени, защото всички страни, които участват, госпожа Алкен и нашата парламентарна комисия по-конкретно, сме изразили своята гледна точка и по този начин ставаме по-ефективни в своята работа. Защото в крайна сметка това е в полза на гражданите. Така че поздравявам всички. Удовлетворен съм от това и смятам, че по този начин може да процедираме и по-нататък и да даваме същина на тази парламентарна комисия, която някой път се губи. Понякога ефективността някакси се изпарява във въздуха. Домля Бощина ровицко cuvântul. Господин Бощинаро. Това, което обсъждаме днес. днес... Това, което обсъждаме днес, не е, е отношението на австрийските власти, а начина по който Европейската комисия изпълнява съществуващите правила. Защото омбудсмана иска да се вгледа по-внимателно в това как Европейската комисия прилага съществуващите европейски правила и по-специално директивата за ОВОз. И именно това правило може да се каже е полезно, но не особено ефективно. И тук Европейската комисия предлага едно уникално решение, а именно последващ овоз. Решение, което изглежда много привлекателно, но в правно отношение подобен инструмент няма да може да работи. Защото подобно уникално решение всъщност е едно импровизирано решение – и а, онези, а, към които той е насочен, но няма да са длъжни да обръщат внимание на едно такова а, извънредно, единствено по рода си решение. Необходими са правила, които могат да бъдат а, използвани пред съда. Защото а, само по този начин може да започне процедура за санкциониране на нарушение. И нещо, което беше подчертано от многоуважаемата госпожа Алкен. Необходим е общ подход към този въпрос. Същото каза и моя колега господин Мартиенец. С право се споменават проблемите, които трябва да бъдат коригирани с новата директива за оценка на въздействието в околната среда. Преди всичко срокът, за отговор от страна на страните членки и от е, Европейската комисия. И тук фактически е, сме изправени пред е, един текст, който се тълкува по различен начин и то тълкува се по един новаторски начин, тълкува се с богато изобр... въображение, но тези тълкувания редовно създават проблеми за вносителите на петиции новата директива трябва да установи ясни срокове, в които комисията трябва да предприеме действия и в които страните членки трябва да реагират. Наред с това, ясно е и с право се споменава от омбудсмана така нареченият конфликт на интереси. Интересно е да се видим откъде проистича този конфликт на интереси. От австрийското ли или от европейското законодателство? За да може да избегнем объркване. И за да се избегне подобно объркване, новата директива за ОВОС трябва ясно да посочи, да определи какво именно представлява конфликт на интереси. Затова призовавам комисията е, да помисли за това, че не само публичните власти, но също и частните инвеститори трябва да избягват всякакъв конфликт на интереси. Защото когато се налага оценка на въздействието върху околната среда, частните инвеститори много често казват, вижте, има направено ВОЗ, но не веднъж се оказва, че този овоз е направен така, че да бъде в полза на инвеститорите, а не особено много в полза на общностите или в полза на защитата на околната среда. И накрая. Абсолютно необходимо е новата директива ясно да посочи как ще се уреди прозрачността и участието на гражданското общество – това участие трябва да бъде задължително, то трябва да бъде ефикасно, трябва да става в едни честни обстоятелства, справедливо, защото аз знам от а, опита на моята страна, познавам а, тези проблеми от моето посещение в България. Властите, местните власти много пъти предлагат а, само видимост за прозрачност и гражданско участие – качват в интернет съобщение за изслушване за, по един или друг процес, па, а, проект, това съобщение не, не бива видяно от достатъчно много хора. На изслушването обаче кой пристига? Поканените, моите приятели и приятелите на моите приятели. И затова подобно изслушване не може да бъде истинско участие на гражданското общество. В бъдеще всички тези празноти трябва да бъдат попълнени чрез ясни правила, които да вменяват дълг на местните а, власти да изпълняват тези изисквания, а не а, да вземат решение според обстоятелствата. А, благодаря на госпожа Алкен. Благодаря, Маргарет, благодаря за на всичко, което си направила до тук. Според мен докладът изобщо не се нуждае от подобря, каквото и да било подобряване. Не са необходими изменения, според мен. Той посочва какво трябва да очакваме в бъдеще. Законът не може да бъде ретроактивен, той е, трябва да мисли за бъдещето. Благодаря, господин Бащинаро. А сега давам думата на господин Перкел. Благодаря, господин председател. Искам ясно да кажа, че докладчикът, е, госпожа Алкен, е подходила много правилно към задачата качеството на представеният е, специален доклад е много високо. Като докладчик в сянка, трябва да кажа, че бях много доволен от проекта доклада, който получих вчера. Не съм имал все още възможност да го прочета внимателно, да видя всички подробности, но трябва да кажа, че докладът е балансиран. Според мен той показва какво ние като комисия по петициите трябва да направим в този случай. Но нека напомня за различните равнища, на които работим. И различните равнища на оценка, които очакваме. За какво става дума? Става дума за оплакване, омбудсманът се оплаква пред е, комисията, пред, срещу, оплаква се от Европейската комисия. Тук става дума за потокът информация и за това как ще бъде проследено предвиден проследен развоят на нещата по-нататък. И необходимо е също така нашето участие като граждани. Мисля, че докладът много ясно подчертава това. Наред с това, необходимо е да анализираме възможните последици и за това какъв е правилният път от тук нататък. Това е особено важно, като се имат предвид е, стъпките на комисията във връзка с това, което посочва омбудсмана. Става дума за определени области на обмен на информация и отношенията между комисията, Европейската комисия и омбудсмана. Тук нямаме нито регламенти, нито някакъв правилник. Става дума за това какви са правата на гражданите и как можем по-добре как да можем да усъвършенстваме функционирането на процеса на техните взаимоотношения. Става дума също така и за отговорностите на страните членки. И сега виждаме, че комисията е направила каквото е било възможно да направи. И като вземем предвид и фактът, че не е имало особено взаимодействие, както се вижда още в началото на доклада, Много от изискванията, които могат да бъдат предавени към комисията, са изпълнени. Комисията казва какво е било възможно да се направи. И ако сравним това, което е направено по този случай, с други подобни случаи, установяваме следното. Става дума за една оценка на въздействието върху околната среда, която не е направена така, както следва да бъде направена. Става дума за овоз експост, направен е подобен овоз. И сега се говори за нов овоз във връзка с третата писта на Венското летище. Но това няма да бъде експост оценка, тя ще бъде, по този овоз ще бъде направен предварително. Това второ. Трето, трябва да се види дали е, страната членка е изпълнила своите задължения. И тук виждаме, че никой не е нарушил никакви права, правила. По същество всичко е наред, но ако се вгледаме в е, последиците, е, виждаме, че има неща, които трябва да бъдат взети предвид в бъдеще. А именно, е, установяваме, че омбудсмана си върши работата много добре. Той ни презовава да анализираме внимателно този случай и трябва да кажа, че в тази фаза, доколкото се отнася доклада до нея, работата е свършена много добре. Ние разполагаме с един много добър доклад. Е, мисля, че по това всички сме съгласни. Но а, всички също така сме съгласни, че трябва да изречем полуките, полуки от всичко това за нашата бъдеща работа. Благодаря. А, а. Ще ви дам думата, разбира се, но искам да кажа, че току-що пристигнаха представителите на австрийската страна. Госпожа Алкен, имате думата. Благодаря, е, е, госпожо председател. Искам най-напред да благодаря на колегите. Е, мисля, че ние сътрудничихме по много конструктивен начин и ще продължим да работим така, защото най-добри резултати можем да постигнем, ако работим заедно. Няколко забележки, те са от общ характер. Във връзка с това, което каза комисията – дали трябва да стесним или да разширим тълкуването. Е, аз имам 20 годишен опит като законодател. Обикновено въвеждаме темата с няколко изречения, в които казваме, че има случаи, които може би не са били взети предвид. И след това призоваваме властите да използват своето въображение – да подхождат новаторски. Разбира се, в никакъв случай не искаме да изтезаваме когато и да било. Комисията не е поискала от Австрия, от австрийската страна, да възпреме подобен открит подход. Подход към опасенията на гражданите, които очакват една независима оценка безпристрастна оценка и затова именно включвам критика на австрийската страна в моя доклад. господин Мартинес Мартинес, господин представител на комисията, това не е някакво метафизическо искане може би по различен начин а, тълкуваме едно и също а, явление. И още нещо. Знам, че съществуват конфликти във връзка с всичко това. Но ние тук сме представители на гражданите. И омбудсмана е представител на гражданите. И затова наша задача е да бъдем и разумни, и великодушни. А не да се придържаме към най- тясно, техноградото бих казала, правно тълкуване на законите. Мисля, че омбудсмана тук е по-направ път, отколкото комисията. И още нещо, което спомена колегата Мартинес. На последното пленарно заседание имахме е, възможност да обсъдим един друг доклад на омбудсмана и в този дебат стана ясно, че това, което очакваме от Европейския парламент и това, мисля, което е и омбудсмана очаква, че ни е необходим регламент. Не само правила, а регламент за а, това какво е добро управление. И не знам, не мисля, че комисарят Шефкович ни обеща подобен регламент. Мисля, че той не беше подготвен за подобно, реагира на подобно искане. Това стана ясно по време на разискването, но комисарят Шефкович се съгласи, е, че е, е възможно да сме прави. Така че моля тук представителите на комисията да напомнят на комисаря, че ни е необходим подобен регламент колкото може по-бързо, за да знаем как да дефинираме доброто управление Нещо, което сме обещали на нашите граждани и чрез договор от Лисабон, и чрез на хартата. Не можем да продължаваме да работим творчески, творчески да избягваме прозрачността и да избягваме участието на гражданите. Благодаря на всички за вашия принос. Съгласна съм, че всичко това ще ни помогне в бъдещата ни работа. Благодаря, госпожо Алкен. А сега ще дам думата на представителя на комисията, ако има да добави нещо. по последния пункт, защото след това колегата ще поеме. Нашата институция има известни опасения по отношение на такъв регламент, изразени от комисаря Шекович, но приемам вашия аргумент и ще го предам нататък. continuare doresc să dau cuvântul doamnei Ursula Haubner, care conduce o delegație a Comisiei. Господина Урсула Хобнер, която е ръководител на комисията, парламентарната комисия по петиции в Австрийския парламент. Много ви благодаря. Госпожо председател, Уважаеми членове на Комисията по петициите, от името на моята делегация бих искала сърце да ви благодаря за тази покана и за тази възможност да участваме във вашето заседание днес и да обсъдим важните дейности, които са в центъра на вниманието на Европейския парламент и неговата комисия, която пряко общува с гражданите. Нашата делегация са представени всички политически партии, участващи в работата на комисията по петиции в Австрийския парламент. За съжаление, групата на зелените не успя да изпрати своя представител. И ние сме тук, за да ви слушаме, за да получим информация, но също така и за да обменим информация за това как инициативите на гражданите и техните петиции се разглеждат от Европейския парламент и националните парламенти. Ние много се радваме, че днес разглеждате две петиции от Австрия. Първо, петицията свързана с Авиенското летище и има една друга петиция, за която отговаря или по-скоро, която беше внесена от моята колега госпожа Худов. Мисля си, че този следобед ще разглеждате тази петицията. Правото за внасяне на петиции е сред основните права и свободи на гражданите на Австрия, както и на гражданите на Европейски съюз. Много граждани упражняват активно това свое право. Нашият опит в Австрия показва, че хората стават все по-критично настроени към политиците. И когато хората имат съмнения за способността на традиционните политически партии да се справят с определен проблем по ефикасен и резултатен начин, то хората използват правото си за внасяне на петиции, както и правото си да използват други механизми за инициативи на гражданите. Това са инструменти на пряката демокрация, които позволяват на хората да се обърнат за помощ, когато се сблъскват с проблеми, които засягат или тях лично, или цялото общество. Това е един важен начин за гражданите да направят така, защото техният глас да бъде чут ние трябва да се вслушваме в гласа на гражданите и трябва да обръщаме сериозно внимание на това, което казват гражданите. Петициите са важен начин на изразяване на мнението на гражданите и трябва да укрепваме механизмите за внасяне и разглеждане на петициите. Важно е също така да се премахнат все още съществуващи пречки, както бюрократични, така и финансови за да можем да имаме една добра и ефективна система. Надяваме се, че днес в нашите обсъждания ще научим повече за Европейската инициатива със събиране на подписите на гражданите до 1 милион подписа. Това е нещо ново за нас и това ще ни позволи също така да работим с добри резултати и в тази област. Искам да посоча, че в отделните държави членки, включително Австрия, има определен скептицизъм, свързан с този инструмент, както и с цялата бюрокрация, която съпътства този механизъм, нещо, което пречи на гражданите да използват пълноценно този инструмент. Може би ние бих могли да обсъдим този въпрос, защото инициативата на гражданите на европейско ниво, събирам на 1 милион подписа, е нещо, което трябва да се реализира и да работи на практика практика, защото иначе това ще бъде една добра идея, обречена на провал. Не бих искала да отнемам оценото ви време, уважаеми дами и господа, и в заключение бих казала следното. Правото, твоят глас да бъде чут, правото да решаваш и да внасяш, да даваш своя принос за европейските граждани е важна основа за всяка една пълноценно функционираща демокрация. Това е така и се надявам, че ще бъде така в бъдеще. Смятам, че това участие на гражданите, получавана подкрепа от страна на гражданите е нещо, което трябва да бъде един от основополагащите ни принципи в нашата политическа работа. И разбира се, това трябва да остане така и за бъдеще. Благодаря ви много за вашето гостоприемство, за това, че ни поканихте. Пожелавам ви успех във вашата работа. Благодаря ви. Vă mulțumim și noi pentru prezență. În continuare aș dori să... Благодаря ви още един път за това, че дойдохте на нашето заседание. Искам да напомня, че срокът за внасяне на изменения е 12 декември, а разглеждането и гласуване в комисия ще стане на 21-22 януари до година. А сега а, минаваме към обсъждането на останалите петиции от нашия дневен ред. Седма точка, петиция 759 от 2011 година, внесена от Елиза Мишо а, и подкрепена с два подписа. Тя се отнася до протест срещу място за съхранение на въглероден диоксид в Жюрасон, в Атлантическите Пиринеи, за което се твърди, че е в нарушение на директива 2009-31 за съхранение на въглероден диоксид. Носителката не е тук, но ще бъде представена на петицията от депутатката Сандрин Беши. Благодаря, госпожо председател. В... Тъй като отсъства вносителката на петицията, ще резюмирам накратко основните пунктове от нейната петиция и след това ще можем да я обсъдим и да чуем какво ще ни каже Европейската комисия по този въпрос. Петицията е от 2009 година, когато компанията Total е получила разрешение за съхраняване на 200 хиляди тона со 2 в една зона, която е сезмична, а също така и Лозарски район. Три подобни проекта в Германия, в Холандия и в САЩ са били прекратени след протести на местното население рисковете, на които е изложено местното население и земеделието са големи. Изтичане на въглероден диоксид, влошаване на качеството на почвите, сезмични рискове а, и а, така нататък. Днес, три години а, след а, разрешението дадено през 2009 година, научаваме, че Тотал смята да закрие обекта. И въпреки а, и вносителите на петицията се безпокоят какво ще бъде бъдещето на този обект. И особено как ще се следи този обем съхраняван от въглероден диоксид. Особено се обръща внимание на факта, че до сега Тотал е, който отговаря за това хранилище за въглероден диоксид, не е изпълнявал е, не е изпълнявал а, е, директивите за а, съхраняване на въглероден а, диоксид. Особено като има предвид, че обектът е по-голям от това, което се допуска с директива за улавяне и съхранение на въглероден диоксид. Става дума за 100 килотона. Решението е за 100 020 тона. 120 000 тона. Тоест, съхраняваното количество е, е по-голямо от това, което предполага директивата от 2009-31. Аргументите на Европейската комисия за а, това, че а, Тотал не е задължен да а, продължава да следи за състоянието на нещата в средносрочен и дългосрочен план. Но а, а, тези задължения а, а, а, съществуват и фактически това са нашите искания. Тотал казва, че вече не експлуатира хранилището, ние бихме искали и Тотал, и Франция да задължи Тотал да вземе всички необходими мерки за наблюдение на хранилището в дългосрочен план. Благодаря. А сега ще дам думата на представителя на Европейската комисия, господин Елшенко. Добро утро, дами и господа. Благодаря за поканата да участваме в това заседание. Както ви посочихте, комисията стигна до извода, че тази петиция относно разрешение за съхранение на 90 000 тона се отнася до количество под 100 000 тона. И този предел от 100 000 тона – е посочен ясно в директивата за улавяне и съхранение на въглерод. За това не е правомощият на Европейския съюз да се занимава с този въпрос, защото в съответствие с принципа на субсидиарност това количество се разглежда на национално ниво. За съжаление, комисията стигна до заключението след кореспонденция с френските компетентни органи, че този въпрос не се включва в приложното поле за директивата за улавяне и съхранение на въглерод. Doamna Белиер, Дорица să Дългащева. Искате ли да добавите нещо? Не, само ще помоля комисията, нашата комисия да не закрива тази петиция и да поиска от Европейската комисия да призове Тотал и френската страна да дадат уверение, че обектът ще бъде наблюдаван, защото трябва да посочим, че подобно хранилище за въглероден диоксид е експериментално не знаем как ще бъде, какво ще бъде поведението на обекта в бъдеще. Разбирам, че разрешението, първоначалното решение е било за 100 000 тона, че след това а, а, се е ревизирало това решение, че само 90 000 тона са, съхраня, се съхраняват там. Европейската комисия смята, че не е в нейните правомощия да иска наблюдаване на обекта, но ние смятаме, че ние, като европейски депутати, трябва да се уверим, че всички отговорни мерки от страна на Тотал и от френската държава са вземи, за да се гарантира сигурността на жителите на този район. Господин Мартинес. Да, благодаря съвсем накратко, госпожо председател. Смята, че изявлението на госпожа Белие е съвсем разумно и според мен е целесообразно да оставим петицията отворена, докато не получим допълнителна информация от компетентните френски органи. Не знам дали самата компания ще предостави информация пряко или през компетентните органи, но независимо от това, кой ще подаде информацията, смятам, че ситуацията създава загриженост и има основания да запазим тази петиция отворена. Благодаря ви, господин Як, заповядайте. Имате думата. Да, имаме пределни стойности. И ако сте надели с тази пределна стойност, това променя нещата. Съгласен съм с това, че тази петиция следва да остане отворена. И основанието за това е, че трябва да проверим колко реално се съхранява, защото получаваме противоречиви данни и носителят на петицията има право да знае за това какво е реалното количество. И дори да се окаже, че ние нямаме правомощия в тази сфера, в този конкретен случай Франция трябва задължително да гарантира спазването на екологичното законодателство, независимо от пределните стойности. Самият факт, че това не е в обхвата на европейското законодателство, не е в правомощият на Европейския съюз, не означава, че трябва да се пренебрегва проблема. Мисля, че трябва да информираме вносителите на петицията, че те трябва да се обърнат към комисията по петициите на Френския парламент, тъй като това е национален въпрос. Затова смятам, че трябва да оставим петицията отворена, трябва да проверим какво е реално съхраняваното количество и трябва да препоръчаме на вносителят на петиция да се обърнат към комисията на петициите на Френския парламент, защото околната среда е и национален проблем и държавите членки трябва също да се занимават с тези въпроси. Смятам, че това отговаря на казаното от Австрия, че съвместната работа с националните комисии по петиции е нещо много полезно. В момента ние не знаем дали ние отговаряме за този въпрос или не и наистина трябва да разчитаме на сътрудничество с националните комисии по петиции в националните парламенти. Благодаря. Господин Бощинаро. Ще кажа следното. Първо, съгласен съм, че комисията трябва да остави петицията открита. Второ, трябва да изпратим писмо до френският парламент, за да видим какви са точно правомощията, техните и нашите, и да видим какво трябва да направим ние като е, парламентарна комисия на Европейският парламент. Може би има подобна комисия в Френския парламент или в Сената. Но трябва да установим кой трябва да се заеме с тези много деликатни въпроси. Тоест, необходимо е да разговаряме с френското правителство и с френските власти по този много деликатен проблем. Проблем, който е свързан с един технически експеримент – за началото на една нова технология се дава дума. Господин Яр, ще ви кажа, че няма комисия по петициите във Френския парламент. И затова предлагам друга комисия да поеме работата и да поиска от френската страна да изясни позицията си. Като имам предвид това, което чухме до тук, смятам, че тази, тази петиция трябва да остане отворена, докато въпросът бъде решен. А сега минаваме към осма точка от дневния ред, петиция 385 от 2011, внесена от господин Макна Макманус, ирландско гражданство. Става дума за строителен проект в зона с предполагаем риск от наводнение в окръг Уиклоу. Ще дам думата за представяне. Има и PowerPoint презентация във връзка с него. Good morning, ladies and gentlemen. I am sorry, apparently some slide... Извинявам се, дами и господа. Явно някои слайдове, които изпратих, не са а, добре предадени и не могат да се отворят на компютъра. А, ние се намираме на източния бряг на Ирландия. Имаме гранитски, а, гранитни а, Формирование около нас, имаме река в нашия град и нашата общност живее в северния край, северното течение на тази река. Намираме се на малко парче земя и а, на много мя... места а, тази земя е по-ниска от а, реката. Имаме ниско налягане, много дъждове и а, големи приждания през пролета на реката. Имаме много голям процент а, хора възрастни и с увреждания и живеят в къщи на един или два етажа най-много. Така че това наистина е голяма опасност имаме, е, например, е, дом в нашата област е, за хора с умствени увреждания и се намира този дом само на 150 метра от реката. Имали сме катастрофални наводнения през 1905, 31, 68, т.е. всеки 25-30 години има катастрофални наводнения. 2005 година имаше голямо наводнение на а, бивши, бившото голф игрище и а, след това обаче имаше големи проекти за строителство. Имаше и а, различно устройство на територията след това, за да се застрои. А, когато обаче а, се наводни реката от запад, стига при нас а, в а, нашите домове и излиза от коритото си. Ето така изглежда земята след наводнението през 86-та година, през август. В момента гледате доброволците на гражданска защита, които а, идват от а, едната страна, за да спасят една наводнена кола от другата страна на прелялата ръка. А, те а, всъщност рискуват своя живот а, и същото правим и ние. Два метра беше наводнението на някои места. Около 4 часа сутринта беше пикът на наводнението. Нашия квартал беше най-засегнат, защото продължи да тече водата през гоф игрището. Виждате, че силата на наводнението накърнява всички защитни предпазни механизми, които са инсталирани фирмата Pizarro Developments а, кандидатства за строителни работи на същия този терен на стойност 2,2 милиарда. И а, ние виждаме от техните материали какво предлагат да застроят на този парцел. Седем етажни сгради, има кина, има а, а, паркинги, има ресторанти и всичко ще е заобиколено от една солидна стена. Тоест ще има а, такава стена а, около този а, а, цял комплекс, което обаче ще ни постави в още по-низгодно положение в нашите къщи, в нашите домове. А, става въпрос а, за в, а, плащане от страна на Пизаро за изграждане на различни а, предпазни защитни прегради срещу наводнението. Ние никога не сме се противопоставяли на тази строителна дейност, но искаме 8-те акра наводнена а, преди това земя да бъде включена в тази защитна зона, в зоната, в която ще бъдат изградени предпазните механизми. До момента сме имали известен успех. Първоначално нашите местни власти дават разрешително, но то бива обжалвано и премахнато. Сега се поставя изискване за плащане от Министерството на благоустройството за тези защитни механизми, а не от самия инвеститор. Пизаро подава искане за второ разрешително, но инспекторите казват, че не е препоръчително да се дава това разрешително. Въпреки това местните власти разрешават тази строителна работа. От 2010 година е разрешителното. От тогава обаче Пизаро имаше финансови проблеми и беше погълнато от Национална агенция за управление на активите, след като се пукна а, балона а, в Ирландия с а, недвижимостите. Ние не подкрепяме строителство под каквато и да било форма на този парцел, ако не се направи преработка на устройствения план на града. Много възрастните хора, бедните хора, младите хора, тези, които са с увреждания, ще пострадат. През 2005 година видяхме, че се махнаха различни а, рестрикции, ограничения върху строителството. Нашата общност няма нито а, персонала, нито а, ресурсите да се обърне към ирландските съдилища. За това се обръщаме към Европейския парламент. Смятаме, че имаме право на сигурност, на уважение за нашите домове, на равнопоставеност пред закона и а, да се защитят правата на нашите възрастни съседи, правото на опазване на околната среда и устойчиво развитие. И най-отгоре стои правото на живот и на достоинство, които са уредени в Харта на човешките права. Всичко това е застрашено от бъдещо строителство. Ако се, а, ние се надяваме Европейския парламент и Европейския съд да а, направят тези права реалност, за да може нашата общност да получи правосъдие, за което се бори от 2005 година насам. Благодаря ви. Vă mulțumim și noi pentru această prezentare. Благодаря ви за това подробно изложение. Сега давам думата на представителя на Европейската комисия. Благодаря ви, госпожо председател. Тази сутрин обсъждахме принципа за субсидиарност и правомощият на Европейския съюз. Един от основните аспекти в този случай, че Териториалното и селищно устройство е нещо, което не се урежда на европейско ниво, изключение на някои аспекти. Така че решението за териториално устройство и разрешението за строителство наистина предизвикват загриженост, но те не са в правомощ на Европейския съюз. Вие знаете, че има директива относно наводненията, прията след сериозни наводнения в Европа. Обаче това законодателство се прилага само когато обектът отговаря на изискванията на европейското законодателство. Петиционерите с споменати, че първо, първо, първата заявка беше отхвърлена и едва от втори път съответните органи в Ирландия разрешиха строителството. Разбирам, че петиционерите са срещу строителството, но комисията едва ли би могла да се произнесе по решението на компетентните органи в Ирландия. Обичайният подход в този случай би бил да се обърнат петиционерите в съда, защото те могат да обжалват административното решение. Това ще реши проблемите с времето. И ние знаем, че достъпа до правосъдие в Ирландия е доста сложен. Затова в момента Европейската комисия е завела дело в Съда на Европейските общности срещу Ирландия, отнасящо се точно до затруднения достъп до правосъдие. Както вече казахме, на петиционерите по силата на директивата 20-60, ние нямаме възможност да се намесим. Както вече казах, започнахме наказателна процедура срещу Ирландия във връзка с затруднения достъп до правосъдие. И също така искам да кажа, че наскоро получихме информация за това, че се изгражда инфраструктура за предотвратяване и намаляване на последиците от наводненията. Но искам да кажа, че ние също така започнахме наказателна процедура срещу Ирландия относно затруднения достъп до информация. И това е също нещо, в което можем да ви помогнем в достъп до информация, свързана с околната среда. Вие споменахте Европейската харта за основните права. За съжаление, и аз мисля, че вече в парламента нееднократно се обсъждал този въпрос, задълженията, проистичащи от хартата за държавите членки, се отнасят само до прилагане на европейското законодателство и това също е едно основополагащо ограничение, което се съдържа в член 51. За това ние се обърнахме към нашите колеги от е, Генерална дирекция правосъдие, защото ирландските компетентни органи не са задължени по Европейската харта за основните права да прилагат ирландското законодателство. Така че искам да кажа, че поне за момента в момента строителството е спряно но ние правим това, което е в нашите правомощия, а именно занимаваме с въпросите на достъпа до правосъдие и достъпа до информация. За съжаление, във всички останали случаи нямаме правомощия да се намесваме. Давам думата на колегата Мърфи. Първо, благодаря Нолен за много ясното изложение. Аз обсъждах въпроса с Нолен и мисля, че случаят е показателен за това, което се случва в Ирландия в продължение 10-15 години, когато строителните предприемачи получават много предимства и в този случай интересите на строителните фирми имат предимство не само пред качеството на живота, но и много други права на гражданите, включително и дори потенциално правото на живот – тъй като става дума за една общност, която предимно живеят възрастни хора, хора от работническата класа. И това, което ние тук виждаме, това е един пример как обикновените хора се изправят срещу строителните предприемачи и събират средства по собствена инициатива, за да могат да се преборят с проблема. Това е което виждам. Случаят е невероятен в този смисъл е, че не, че правителството или органите, отговарящи за териториалното устройство, не са се намесили – да, те са се намесли. Те решиха, че има риск от наводнения, обаче независимо от това, те продължиха да преследват една линия, която е много опасна. Видяхме видеоматериала и eh, а, който показва, че е много опасна ситуацията в тази общност за гражданите вече е имало наводнения и може да има нови наводнения. И наистина, ако бъдат отстранени защитните бариери пред приждан на водата, може да има много сериозни проблеми. Нолен посочи Европейската харта за основни права. Смятам, че това е много важно, особено що се отнася до правото на живота, достъп до информация, достъп до правосъдие. Това, което ние трябва да направим е да подпомогнем на тази общност да продължи своята борба срещу строителните предприемачи. Мисля, че това, което можем да направим е да оставим петицията отворена. И мисля, че ако имаме възможност да посетим Ирландия, би било добре да посетим тази общност. Мисля си, че видеото вече доста ни показва. Мисля, че ако видим със собствени очи какво се случва, това ще бъде много добре за нас и ще можем да упражним повече натиск. Защото наистина е възможно да помогнем на тази общност да наделее в тази борба. Защото става дума за един парцел, който е държавна собственост. Той става дума за пари на дънакоплатеца. Затова мисля, че в кампанията следва да се посочва това, че не трябва най-малкото да продължава това строителство като първи етап. И след това вече ще може да се преразгледа общия план за териториално устройство в тази територия, в тази общност. Благодаря ви. Домнуле Мърфи, пропу... Благодаря ви, господин Мърфи. И аз бих искала да предложа да оставим тази петиция отворена. Мисля, че ще бъде добре да обсъдим този въпрос с компетентните органи в Ирландия, особено като читаме възможността да пустим Ирландия през следващата година и да срещам с местните органи за управление. Господин Яр, да, благодаря ви. Вие сте права. Наистина предвижда се посещение в Ирландия. И тази петиция трябва да бъде изпратена и в комисията по петиции в парламента на Ирландия и трябва да поискаме повече информация. Защото аз мисля, че не всеки човек е много разумен. Ние всички смятаме, че не би трябвало да се извършва строителство в една такава рискована зона, но както виждате има хора, които го правят. И също така, мисля, че не трябва да чакаме до края на 2015 година, защото в крайна сметка може да изчакат предприемачите края на 2015 и да продължат работа. И ние трябва да получим повече информация и мисля, че това ще ни помогне на всички. Защото до този момент това, което имаме, не е задоволително. Също така трябва да има и обещетение на тези, които са пострадали. Смятам, че трябва много внимателно да следим какво се случва и подкрепям идеята да се изпрати допълнително писмо по тази петиция. Все още нямаме отговор, но мисля, че трябва да получим повече информация, за да можем да дадем един наистина добър отговор. Господин Бощинаро. Благодаря, госпожо председател. Първо, Петицията следва да остане отворена. Второ, да, трябва да изпратим писмо до компетентните органи в Ирландия, за да ни предоставят своя анализ, защото това, което е предварителното условие е издаването на разрешително за строителство. И ние трябва да видим какви са техническите и правни основания, на които почива издаването на този документ, на това разрешително за строителство. Също така трябва да разберем какви са ангажиментите на общинските власти пред общността и пред строителите. Трябва, разбира се, да отчетем и възможността тази тема да бъде включена в нашия дневен ред, когато нашата делегация посети Ирландия. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Бощинар. Да, ще изпратим писмо до ирландските компетентни органи и ще ги помолим за допълнителни разяснения. Госпожа Окен, да, съвсем накратко искам да съглася с всичко, което беше казано и искам да кажа нещо за нашата постоянна борба с Европейската комисия, за това до каква степен можем да изключваме основните човешки права. Защото вие ни прочетохте алинея от Хартата за основните права, казвайки ни, че не е наша работа да се занимавам с тези въпроси. Но европейското законодателство предвижда основни права и това е част от договора. Мисля си, че много лесно комисията да казва, ами да, да, върнете се в Ирландия, занимавайте се там. това нещо вече е направено от вносителите на петицията, но ние имаме отговорността да гарантираме това, че гражданите на Ирландия да не са изложени на такива рискове и на такива, извинете, глупави методи на действие. Тази сутрин чухме аргументи за економиката и околната среда. Това е един много ясен пример на много късоглед подход. Ние знаем, че подобен краткосрочен късоглед подход е много скъп и дори не само в дългосрочен, но и в средносрочен план – тук виждам, че економическите съображения явно са наделели. Като че ли тия хора изобщо не си представят какво случва по света. Те може би си мислят, а «Е, може би пък този път няма да се случи наводнение. Петиционара ще са моя... Дали вносителите на петицията биха искали да кажат нещо? Да, ако ми позволите. Първо, благодаря за вашата подкрепа, за това, че ни слушахте. Ние водим тази кампания срещу огромна корпорация с много пари. Това е нещо много сложно и дори е трудно да помолим да ни се обърне внимание да бъдем слушани. И искам да кажа, че ако тази налудна схема се реализира, това ще покаже абсолютно нахалство и вискомерие – 8 политици, които по този начин регулираха тази територия, няма да направят тази грешка, ако се случи наводнение. Те няма да повторят тази грешка, но не виждам защо трябва да чакам. Аз мисля, че Европейската харта за основни права се отнася до нас, защото ние имаме право на живот, право на достоинство. Да, Европейската харта, европейско законодателство, следователно това е законодателство на всяка държава членка. Всеки граждан на Европейския съюз има право на живот, на достоинство, на зачитане на неговата собственост. И искам накрая да обясня още веднъж, че в момента се извършва строителство на защитни стени срещу наводнението, но ако те не се поддържат както трябва или ако те не са построени както трябва и трябва да кажа, че в нашата общност общинските власти не полагат достатъчни грижи за поддръжка на подобни съоръжения. Така че ние ще бъдем наводнени изцяло, ако има дори най-дребен проблем с защитните съоръжения. И ако нещо бъде построено по поречието на реката, то тогава просто ние ще се превърнем, нашата територия, в която ние живеем, ще се превърне в езеро. Ще бъдат разрушени нашите жилища и ние няма да получим обещетение. Дори да получим обещетение, те няма да съживят от тези, които ще са се удавили по време на това наводнение. Аз получих обещетение, защото имах застраховка, но има много домакинства, които не получиха обещетение, защото нямаха застраховка. Но нито едно обещетение не може да възстанови загубения човешки живот и не може да възстанови причиненото страдание. Благодаря ви още веднъж. Много ви благодаря, госпожо Матманус. И така, сега преминаваме към девета точка от дневния ред. Това е петиция подадена от господин Санчес Гарси от името на общинските власти Консепсион. И става дума за въздействие върху околната среда на недвижима собственост Гибралтар. Петиционер не присъства. Дам думата на представител на Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. А, мисля, че ние представихме много подробни обяснения, защо смятаме, че в този случай няма нарушение на обществото законодателство. През септември миналата година започнахме разследване, проверихме качеството на овоса, който е направен там, проверихме въздействието на, върху водите по време на строителството. Уверихме се, че няма отрицателни въздействия върху района. Много от това, за което става дума, е там още от края на 90-те години. Става дума за отрицателни въздействия върху две, два района. разговаряхме с властите в Гибралтар. Единия район е много далеко от обекта и не може да се говори за отрицателно въздействие. Знам, че съществува спор а, за а, едно от обозначенията между а, Великобритания и Испания. В случая в момента е в съда, но това няма отношение към съществото на въпроса. Говори се, че се отнема пясък от плажовете, от плажовата ивица, но ние получихме отговор от британските власти, че няма подобна опасност. Тоест, отговорили сме на всички елементи на оплакването, Властите на Гибралтар също ни предоставиха подробен отговор в този смисъл. Благодаря. Някой друг иска да се изкаже по този въпрос? În lumina celor като имаме предвид това, което току-що каза представителя на комисията, мисля, че тази петиция може да бъде закрита. Следващият е точка от нашия ТВР са предварителният доклад относно проучвателната мисия в Италия през октомври тази година. Давам думата на членовете на нашата комисия, които бяха включени в тази делегация. Госпожа Окен. Аз бях. Аз съм единствената, аз бях единственият пълен член на комисията. Двама, бях, двама бяхме. Там беше и Джудис Мейвис, която в момента е в Гърция обаче. Ще ви запозная с моите първоначални впечатления. Целта на посещението беше нашата загриженост относно ужасното наследство, което съществува от лошото управление на отпадъците в Италия. От години вече отпадъците в е, Италия не се управляват както трябва, пренебрегват се оплакванията на гражданите в, е, по този повод. И директивата за управление на отпадъците за италянците е нещо в областта на фантазиите. Преди да тръгнем за Италия, комисията реши, да посети Европейският съд, където е образувана наказателна процедура срещу Италия за не спазване на тази директива. И в района, който посетихме, обаче останахме с впечатление, че хората като че ли по-скоро са готови да плащат глобите, които а, ще им бъдат наложени, отколкото да направят нещо за променене на, променене на положението. Посещението беше много полезно за установяване на фактите. Работихме интензивно, съсредоточено и на нашето посещение се обърна голямо внимание. Мисля, че постигнахме резултати по някои от най-важните въпроси. Тоест, може да очакваме известно подобрение в бъдеще. Проведахме заседание, среща с министъра за въпроса на околната среда, на което, което беше среща, която беше много добре посетена. И той се съгласи, че трябва да бъдат положени усилия за променяне на сегашното състояние на нещата, че сегашното състояние на нещата е нетърпимо. Но им, там имаше и представители на местните и регионалните власти и стана ясно, че един от главните проблеми на Италия е административната им система да извиняват италианските ми колеги, но в Италия цари административен хаос. Не е ясно кой за какво отговаря. Това много ясно се пролича след като министъра си тръгна. Започнаха спорове, кой за какво отговаря. Всеки казваше, не, не съм аз. Това бяха представителите на местните власти. Бе направо смехотворно. Би било смехотворно, ако не беше тъжно, не знаехме да се смеем ли или да плачем. След това проведахме среща в, в Неапол. Аз почти паднах от стола си, защото регионалният министр ни каза, че има 151 кметове в областта кампания, чието мнение трябва да бъде е, взето. Ако е така, очевидно никога не може да разберем кой за какво отговаря и как трябва да се вземат решения, за да може да се гарантира някакво подобряване на сегашното състояние на нещата. И това е много важен въпрос, който се разглежда в нашия доклад. Хаотичното е, е, състояние на администрацията – но в Италия е необходимо да се създаде по-добра система, да се създаде по-добра система на управление, за да могат органите на властта по-ефективно да решават възникващите проблеми. Бяхме в Малакота. Запознахме се с управлението на отпадъците там нямахме възможност, както предишния път, когато посетихме кампания, да, така да се каже, да, на място да видим и пипнем това, за което става дума. Но в случая се запознахме с работата в един голям район, в който отпадъците не се сортират пристигат в завода за обработка на буклук в черни полиетиленови турби. Не знаеш човек какво има в тези турби. В, в Дания, например, не е разрешено да се използват подобни турби. Турбите трябва да бъдат прозрачни, за да се знае какво има в тях. Но а, нещата се пуснаха в един раздробител и след това се пристъпи към по-нататъчната обработка, но лесно е да се раздробява, да се, мелят, да се мели буклука, но когато не е сортиран, не се знае какво излиза от другата страна. Тоест, в района съществуват редица проблеми, включително и здравни проблеми, на които не се гледа достатъчно сериозно. Необходимо е Необходима е по-голяма яснота. Необходимо е да се знае какви са точно здравните проблеми на района. Посетихме също яма, където установихме, че има страхотно, отвратителна миризма. Разбира се, вонята не вреди на здравето. Та не е някакъв химикал, обаче тя въздейства върху качеството на живота. Ако а, непрекъснато живеете на място, където има такава отвратителна миризма, очевидно не може качеството на живота да е особено високо. Искахме да разберем откъде идва миризмата. А, вносителите на петицията казаха, че става дума за едно голямо, а, голямо обект, където се произвежда компост, други казваха, че идва от инсинератор, за буклук също наблизо. И накрая, последния ден от нашето посещение, се проведе една много успешна среща. На нея присъстваха много жалбоподатели. Присъстваха представители на италианската страна, хората много внимателно изслушаха вносителите на петициите. И след това е, проведахме среща с местните власти и с е, е, е други отговорни лица. Министърът на е, е, региона ни даде надежда, че нещата ще се подобрят. Мисля, че трябва да дадем заслуженото на неаполската общност като, за постигнатото, като се има предвид какво беше положението преди една-две години. Сега се събира буклука от всички домакинства. Изградени са инсинератори. Може би те ще доведат до проблеми в бъдеще, но трябва да помогнем на това, което се прави там и господин Романо посочи, че конфликтите между различните партийни фракции не трябва да пречат на тази работа. Използването на сметища в миналото се смяташе, че е пътя за управление на, на, смет, на смета, на отпадъците, но сега вече се знае, че подобни, подобни сметища, подобни депа за буклук в никакъв случай не са решаване на решение на проблема. Сега а, очаквам а, докладът, който се надявам ще можем да ви представим през декември. Благодаря а, на секретарятът за великолепната им работа. И още нещо, което трябва да се спомене. За първи път бях на мисия, където имахме синхронен превод. И това беше чудесно. Когато има синхронен превод, работата ни е много по-спорна, защото имахме възможност да разговаряме, имаше възможност участници от различни страни да вземат участие в разговора. Искам да благодаря за това на секретарята, че не бе осигурен синхронен превод. Разбира се, това значи, че трябва да се носи апаратурата, но се спестява много време. Е, синхронният превод в случай беше много полезен. Благодаря. Е, имате думата. Благодаря ви, госпожа Алкен, за това, че обяснихте някои аспекти на това интересно посещение. Ние участвахме също, представлявайки региона, като избрани представители на региона. Бих искал да внеса разяснение по два момента, които станаха особено явни по време на това посещение. Първо, няма съмнение, че в ситуацията в, околност, в околностите на Рим се сблъскваме с скандално безхаберие на общинските власти, които отлагат и протакат с решението на Европейския съюз за разделно събиране и обработване на отпадъците. И Изобщо управлението на отпадъците е на много ниско ниво в Италия. И наистина видяхме сериозни проблеми. И дори министър на околната среда беше запознат с случая и той съгласи, че е необходимо да бъдат положени усилия да се реши проблема. Какво точно се очерта като проблем? Кое временно решение е най-подходящо, за да се подобри управлението на отпадъци. Реалният проблем е това, че, че местният общински орган намери решения, които и тези решения според носителите на петицията и според нас, всъщност изобщо не са решения, по-скоро те пречат на изпълнението на европейското законодателство. Предлага се за 18 месеца да се построи временно сметище близо до сметището, което вече би трябвало да се закрие. И това е много лошо решение. Доводите, използвани от това длъжностно лице, бяха абсолютно незадоволителни, защото реалният риск е, че това временно сметище просто ще се превърне в постоянно. И това отново показва неспособността на общинските органи да гарантират европейски стандарти за управление на отпадъците. Така че реалният проблем е не само, че ще има още едно сметище на тази територия, но отново, че за пореден път се демонстрира неспособността на италианските общински органи да спазват европейското законодателство. И министъра на околната среда показа прекалено много доверие на общинските органи в случая. И трябва това да бъде изведено на преден план в нашия доклад. Също така аз внесох ново предложение и това предложение не само се осъжда сегашната ситуация, но се предлагат и варианти. Един от тези варианти е предвижданото временно сметище – временното сметище, наистина да се гарантира това, че то ще е временно. И така, разработани са предложения. И когато се проучи капацитета на всички сметища, най-вероятно ще се окаже, че не е, не е изобщо необходимо да има нови сметища, защото капацитета на всички съществуващи в момента сметища в региона Лацио е напълно достатъчен. Искам да кажа, че вносителите на петицията много добре проучиха ситуацията и внасят много добри предложения. Благодаря ви. Сега господин Илана, има думата. Мисля си, че едва ли има много какво да кажа. А също така следих от близо работата на парламентарната комисия като представител на този регион. И смятам, че много точно на сегашната ситуация. Преди имаше много объркване на нивото на различните институции и това беше поради размитата отговорност. Обаче сега, в продължение, в продължение на година и половина, виждаме, че само това италианско длъжностно лице в общината е единствен човек, който се занимава с този въпрос. И този човек е сметнал, само че трябва да създаде ново сметище. Нищо той не е предложил, което е свързано с разделното събиране и обработване на отпадъци. Той дори не е помислил какво може да се направи от гледна точка на ново оборудване, закупено за вече съществуващото сметище, така че да могат да бъдат събирани и обработвани отпадъците по-отделно. А сега действащото сметище има достатъчен капацитет. Въпросът е само, че няма възможности за отделно обработване, преработване на отпадъците. Затова смятам, че трябва да оставим тази петиция отворена и смятам, че трябва да проверим дали в крайна сметка Деве continuare. Дали в крайна сметка не трябва да се продължи с наказателната процедура? срещу Италия, защото аз смятам, че имаме нужда от това тази наказателна процедура да продължава. И става дума за наказателна процедура, отнасяща се до сметища за отпадъци, в които се складират непреработени отпадъци. от господин Гвалтери току-що чухме, че има възможност да се използват вече съществуващи сметища. Но също така видяхме, че няма никакво допитване до гражданите. И дори самите компетентни органи се произнесоха срещу решението за ново сметище. Смятам, че нашата комисия, комисията по петициите, трябва да бъде органът, който да поиска от Европейската комисия да започне наказателна процедура. Директивата за отпадъците е много ясна. Изборът на място за сметище трябва да се основава не само върху научно-технически данни, но и да бъде резултат от допитване до гражданите, до местната общност. Това, което се прави от съответното италианско длъжностно лице, е възмутително, защото противоречи на законодателство длъжностните лица са длъжни да спазват законодателство. Затова смятам, че тази петиция трябва да остане отворена. И трябва да запазим тази петиция отворена. И не става дума само за Рим. Става дума за целия регион – И с това отношение, което виждаме от италианските компетентни органи, виждаме, че те в най-добрия случай са безпомощни. И виждаме, че стандартното решение е да се строят нови сметища – и се предлагат нови сметища, независимо от това, че не е разумно. Реалният проблем е, че има сметища с неизползван капацитет, с незапълнен капацитет и че те могат спокойно да бъдат използвани, стига само те да се използват по-ефикасно и да бъде установено необходимото оборудване за преработване на отпадъци. За това смятам, че трябва да оставим тази петиция отворена. И ние разбираме, че гражданите са загрижени, защото териториал, териториалното устройство определено страда от много недостатъци в този регион и гражданите страдат също така от значително промишлено замърсяване. И освен всичко това се добави замърсяването от сметището и от инсинератора. И накрая. Смятам, че трябва да докладва много ясно за това какво наблюдаваме, трябва много ясно да посочим кой за какво отговаря и трябва да отговаря. Споделям загрижеността на госпожа Окен. Трябва да се посочи кой за какво отговаря и въпросното италианско длъжностно лице трябва да бъде посочено абсолютно ясно в този доклад. И също така трябва да се обмисли възможността за наказателна процедура срещу Италия, тъй като не се спазва законодателството на Европейския съюз. Или по-точно не се спазва директивата за отпадъци. Сега госпожа Анжелили. Благодаря, госпожо председател. Напълно се съгласявам с изказаното току-що от господин Гуалтери и Милана. Искам също така да подчертая, съвсем накратко, че нашата работа трябва да се концентрира, да се съсредоточи върху този проблем с а, временния характер на обекта в Монти Дел Качо. Така че а, нашето притеснение е конкретно, че гражданите на първо място а, се опасяват, че временното решение ще се преобразува в дългосрочна инвестиция. Следователно, Ние сме изцяло против това. Това понятие за временно решение а, трябва да ни а, наведе на мисълта, че има един подход а, като в спешна ситуация. Цялата процедура за консултации с гражданското общество беше подкопана. Всички местни а, комитети, институции на гражданите и така нататък изразиха отрицателно становище по въпроса, много добре е документирано при това, не само със събиране на подписи, но те никога не бяха послушани. Те нямаха възможност да изразят гледната си точка по един обединен начин и да предоставят наличната им документация така че тя да се сведе до вниманието на компетентните органи. Единственият момент, в който те бяха изслушани, единствената консултация, която бе проведена, е едва когато а, нашата парламентарна комисия по петициите посети Италия. Миналата седмица беше това. Това влиза в противоречие с очакванията на местното население – които видяха как бе закрит обекта в Мала Грота, като заключение на един много дълъг период. в който бяха съхранявани отпадъци в този район. Те сметнаха местните граждани, че този ход е опит за подобряване на цялостното екологично състояние на областта, обаче с затварянето на едно сметище всъщност се откри ново сметище с временен характер се твърди от 18 месеца, но никой не вярва на това твърдение. Искам да поздравя цялата комисия по петициите за участието, защото с колегите ние следихме вашата работа. Но като заместник членове трябва да ви поздравим защото вашата работа беше високо оценена от местното население и институции. Именно това е ролята, която трябва да играе нашата парламентарна комисия и като цяло Европейския парламент. Благодаря, госпожа Анжелин. И сега господин Гощинар. Колеги, първа констатация – решение на комисията по петиции да се посети още. Решението да се посети Италия беше добро. Правилно. То проистича от това, че там нещата все още не бяха решени. Днешното разискване показва, че това решение беше правилно И всички, които участваха в това посещение, споделят това мнение. И колегите от Италия и членовете на комисията са на едно мнение. Тъй като става дума за въпрос, който е обект на разгорещени спорове от много отдавна. Това първо. Второ, трябва да подчертава, подчертая голямата сериозност на случая, който обсъждаме. Не става дума за някакъв район извън Европейския съюз, напротив, става дума за страна членка, страна основател на Европейския съюз. Страна, в която нашето посещение установи, не само незачитане, но системно нарушаване на националното и европейското законодателство по отношение на управлението на отпадъците. Несъмнено, това е повод за сериозна загриженост не само у местните граждани, но и у нас компетентните власти трябва да направят необходимото, за да решат проблема колкото може по-бързо. Това второ. Трето, не става дума за а, страна, в която няма административни или технически възможности да решава подобни въпроси. Напротив, става дума за една от богатите страни членки, една страна, която е високо индустриализирана, има огромни технически възможности и оттам проистича моето безпокойство – шокиран бях от а, е, е, реалността, за която става дума. Всичко, което чухме тук и всичко, което видяхме, е а, е, наистина повод за загриженост, че това може да става в една страна членка на Европейския съюз през 2012 година. Четвърто. Радвам се за това, че всички, които участваха в това посещение, допринесаха за неговия резултат. Необходимо е да се подготви балансиран доклад, в който да се очертаят възможните решения за преодоляване на сегашното нетърпимо положение. Смятам, че в един подобен доклад много ясно трябва да се посочат отговорностите. Кой за какво отговаря, той трябва да съдържа план за действие и сроковете за неговото изпълнение. И националните власти, и Европейската комисия трябва да направят необходимото за преодоляване на съществуващия проблем. И накрая искам да спомена още нещо, което ме безпокои. Проблема за отпадъците е, бива много често експортиран. Например, данните, които изнася румънската преса, показват, потвърждават, че факта, че италянски отпадъци биват изнасени от Италия, с участието на италианската мафия. И затова се обръщам към нашата комисия по въпроса на петициите и към Европейската комисия, към всички, които имат отношение към организираната престъпност, много внимателно да следят този въпрос. Защото Европейският съюз не би трябвало да се примирява с подобни а, катастрофални явления, които нарушават а, правата на всички и които а, вредят на страните членки. Председателката. Давам думата на представителя на комисията и след това госпожа Аукен ще приключи този дебат. Представителя на Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. А, ние също особено се притесняваме за управлението на отпадъците в Италия и заради това сме стартирали няколко процедури за установяване на нарушения срещу Италия, както и някои предварителни досиета, пак със същия оглед а, сме образували. Също така имаме много добро взаимодействие с италианските власти, особено на централно ниво, но както беше уместно посочено, съществуват много компетенции и на местно и областно ниво, ниво което всъщност е част от проблема. И това е свързано с самото прилагане на законодателството. Във връзка с незаконните сметища, Проблема беше споменат тук. Знаете, че делото е в много напреднала стадии и Европейската комисия реши отново да се обърне към съда с искане за налагане на глоби. Това е вече отдавна вървящо дело, доста напредък е постигнат, намалява е броя на незаконните сметища, според информацията, с която разполага комисията, но все още съществува голям проблем, свързан с много от регионите в Италия. Ето защо възприехме това действие от страна на комисията. Има и друго нарушение, което отдавна е осъществено, то е свързано с кампания, свързано е с решение на Европейския съд, прието преди две години, с което съда установява, че Италия нарушава европейското законодателство, по-конкретно рамковата директива за отпадъците и това за застрашава здравето на хората в областта, както и околната среда. Ние отблизо следим развитието, има определен напредък, но в момента това, което ни интересува е дали този напредък е достатъчен, дали опасността за здравето на жителите е, се контролира краткосрочен план и дали в средносрочен план ще съществува мрежа за управление на отпадъците, които, която да се погрижи за отпадъците в кампания. По въпроса на Малагрота, комисията изпрати а, мотивирано становище към Италия през юни по повод липсата на адекватна предварителна обработка на отпадъците. Гледаме на този въпрос и от хоризонтална перспектива от хоризонтална гледна точка, тъй като този проблем не е само на Малагрота. Също така, през август писахме на италианските власти, ние оценяваме отговора от тяхна страна и следващите стъпки ще зависят от този отговор. Също така се притесняваме особено от този проблем на Малагрота, както и на последващите проблеми, защото това огромно сметище наближава края на срока си на годност, така да се каже. Затова ние се интересуваме италианските власти да ни кажат какво ще е решението след закриването на това сметище, как ще се управляват отпадъците, след като то вече не съществува. По отношение на обектите, които прилагат решенията, наложени от комисията чрез италианските власти. Става въпрос за решения, свързани с управление на отпадъците като общо или по отношение на конкретен обект свързани с прилагането на европейското законодателство. Ние водим диалог с италианските власти и изложихме пред тях, че напълно наложително тези бъдещи решения след закриването на Малагрота да бъдат напълно в съответствие с европейското законодателство. Например, ОВОз, както и публични консултации да бъдат извършени при тези бъдещи решения. Също така следим въпроса за управление на отпадъците в Лацио. Имаше установено нарушение. Процедурата бе приключена, тъй като в Италия бе възприят план за управление на отпадъците и всъщност трябва сега да се на практика да се приложи този план, което е и по-трудната фаза. Така че няма да отделям повече време на този въпрос, но повтарям, че комисията следи отблизо и се интересува особено от напредъка по тези досиета а, и а, ще приеме съответните стъпки, ако се наложи. Permit să vă cer o intervenție scurtă, deoarece suntem în întârziere. Госпожо, а, госпожо Алкен, ако обичате, колкото може по-кратко да се изкажете, защото след това имаме заседание на координаторите. Да, ще се постарая да съм максимално кратка. Първо, искам да благодаря на италианските колеги за техните изказвания. Беше също така много Полезно е и това, че вие присъствахте по време на посещението. Смятам, че ние решихме, че в официалната делегация не трябва да има депутати от съответната страна. И мисля, че това е добре, защото не трябва граждани да участват в междупартийни конфликти. Европейският съюз трябва да бъде виждан като обективен фактор. И ние виждаме, че нашите италиански колеги участваха, но участваха като наблюдатели това, че те присъстваха на заседанията и на срещите в Рим, изпрати необходимото правилно послание. Мисля, че трябва да продължаваме с тази практика, когато извършваме посещение с цел установяване на фактите. И сега нещо по-конкретно искам да кажа. От жизнено важно значение е да отчетем това, че в Италия, в момента в който изникне проблем с отпадъците, веднага се забравят всички законови изисквания, включително и на европейското законодателство. И се търси някакво място, където просто да се отърват набързо от отпадъците, дори и това да е защитена природна територия. Ние не можем непрекъснато да позволяваме да се нарушава законодателството, само защото някой се е разкрещял пожар. Пожар трябва бързо да се решава проблема. Също така трябва да сме много внимателни, когато става дума за износ на отпадъци. Виждаме, че тук много проблеми са преплетени. И нека да не забравяме, че мафията продължава да има економически интереси в управлението на отпадъците. И виждаме, че и в Северна Италия много предприятия използват мафията, за да се отърват от отпадъците и съответно да плащат по-малко, отколкото би трябвало да плащат, ако отпадъците им се извозват и депонират по надлежен начин. Ние също така виждаме, че има примери, когато се изпращат отпадъци, за да се изгорят те в инсинератор в Нидерландия – защото вече местните инсинератори нямат капацитета. Необходимо е да се увеличи степента на възстановяване, рециклиране на отпадъците. Ние трябва да настояваме тези изисквания на законодателството да се спазват. Проблемът е, че в такива страни като Нидерландия и Дания за нас ще бъде много изгодно да изгаряме всички отпадъци, които се генерират в Европа. Er er, øh, Изобщо ние сме нещо като пироманяци в Северна Европа. И не трябва да се занимаваме само с Италия и с мафията. Трябва да се занимаваме с всички сфери, в които наделяват краткосрочните економически интереси над съображенията за опазване на околната среда, нещо, което наблюдаваме и в Северна Европа. И последното, за което ще кажа, са пари. Всеки път, когато се срещаме с италианци, те искат от нас все повече и повече пари. И Европейската комисия за щастие каза, първо трябва да видим един надежден план за действие защото до сега тези планове, които виждаме, са художествена литература. Но в Неапол видяхме нещо, което не беше художествена литература. Знам, че италианското правителство е това, което трябва да разпредели средствата, които ще постъпят от Европейски съюз, смятам, че трябва да съобщим, че в регионите, където се предприемат положителни стъпки, трябва да гарантираме това, че те получават необходимото финансиране, така че техните добри планове и добри действия да бъдат подкрепени, защото наистина има региони, в които наблюдаваме реален напредък. Благодаря ви. Милана. Си. много накратко, ако обичате. Съвсем накратко. Подговор на молбата на Европейската комисия. В началото на юли ние проведохме изслушване, посветено на един друг случай отново от региона Лацио. И тогава Европейската комисия обеща да изготви доклад за ситуацията в региона Лацио. И този доклад би трябвало да бъде представен на нашата комисия. Искам да го питам как вървят нещата с този доклад, защото вече той би трябвало да бъде финализиран. Разбираме, че регион регионът Лацио е под наблюдение. Ние очакваме доклада на Европейската комисия до нашата комисия, комисия по петициите относно този регион. Бих искал да получим този доклад и още нещо, което по-скоро е въпрос. Как върви наказателната процедура? Вие говорихте за представянето на план. Ако този план, за който вие говорите, предизвиква толкова спорове, мисля, че е ясно, че той не е работещ. Този план е изпълнен с всички недостатъци и проблеми, които ни обсъждаме тук. И защо искам да питам, изобщо дали може да се вярва на един подобен план? план за действие. Аз не бих искал Европейската комисия да има едно такова снисходително и доброжелателно отношение, когато плановете са толкова изпълнени с недостатъци. Само искам да допълня нещо и да и също да задам въпрос на Европейската комисия. В нашата комисия многократно сме заявявали, многократно сме заявявали, че граждани трябва да участват в процеса на вземане на решения. И нашата комисия, комисията по петиции, възнамерява да гарантира реализирането на тази възможност за гражданите – граждани трябва да могат да се произнесат и трябва да се произнесат, когато става дума и за строителство на ново сметище, както е случая, който разглеждаме сега. Но мисля, и това е въпрос към комисията, че им се отрича това право на гражданите. Благодаря ви, госпожо Анжелили. Имаме само две минути преди да преминем към заседанието на координаторите, което ще се проведе при закрити врата. Обявявам кратка почивка.